Now, I'm waiting. Председателката, чакам колегите да се присъединят към нас. По-скоро чаках ги до сега, но повече няма да чакам, тъй като е вече 9 и 6. Добро утро на всички. Ще ви запозная с резултатите от заседанието на координаторите. Приехме дневния ред за месец януари. Приехме програмата за докладите и становищата. Моля, консултантите и другите сътрудници там във въгъла да са малко по-тихи. Господин Валенса от ЕНП ще отговаря за регламента за мониторинг върху прилагането на европейското законодателство и набора от показатели за правосъдието. СПД поиска по петиция 599 и ГУА излезе също с искане за друга петиция. Друга петиция бе отложена за следващо заседание, а по всички останали петиции се споразумяхме съгласно моите предложения за компромис. Мисията за установяване на фактите в Германия – е с актуализирана програма. Тази програма бе представена на заседанието на координаторите. Все още можете да заявите интерес за участие. Четирима членове могат да участват. Можете да заявите интерес до 27 ноември. Предстои да бъдат преведени и приложенията към документа на работната група за благосъстоянието на детето. Предстои да се направи превод към френски. Вече има превод към английски. Също така трябва да се преведе документът и към немски. On, uh, on the policy department studies and workshops проучванията на тематичния отдел и проектите на СТОА. Крайният срок за предложения по тях е 10 часа сутринта на 27 ноември. Последващи действия по петицията за ФАТКА номер 1088 изискахме проучване от тематичен отдел С по тази петиция. Изчакваме отговора на комисията, който предстои да излезе в средата на месец януари. Междувременно координаторите обмислят по-нататъчни действия на политическо ниво. Ще ги обмислим на срещите си през януари и февруари. Решихме да поканим на кратко посещение представители на мароканския парламент. Няма да има размяна на мнения, посещението ще бъде само протоколно решихме да преразгледаме и настоящия срок за представяне на искания за разделни и отделни гласувания. Новият срок е два работни дни преди гласуването, 12 часа на обяд. Това е всичко от заседанието на координаторите. Принаваме. Everything has happened. That was a beautiful piece of music. Това беше много хубава музика. Доколкото разбирам, вносителите на петицията все още не са в залата. Очакваме ги да се присъединят към нас. Какво да направим междувременно? Откъде е прозвуча тази музика? От нечи и телефон ли? Wow, but let's enjoy the music meanwhile. Добре, до тогава нека се насладим на музиката. Je pense que c'est pas de la musique, c'est la... Мисля, че не става дума за музика, а за акомпанимент към филма, който ще чуем по следващата петиция. So, thank you very much for being here very early. Благодаря ви, че сте дошъл толкова рано по петиция 37, точка 14 от дневния ред. Нека я обсъдим преди точка 13, ако не възразявате. Сред нас е и представителят на комисията. Чудесно, нека подходим малко по-практично и използваме времето си. Петиция номер 37 относно построяването на голям околовръстен път около град Орлеан. Вносителят на петицията е господин Жан-Мари Салмон. Той е сред нас. Вероятно, сред нас е и представителят на местната изпълнителна власт. Давам ви направо думата. Ма и филм, така е ли? Let's look at the film. Нека го изгледаме.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 To, to Нека се възползвам от минутата, която имам, за да ви кажа, че испанският колега, който искаше да се изкаже по предходната точка, сигурно ще е много разочарован сега, но вносителите на петицията от Испания все още не са тук. Затова нека продължим по дневния ред. Жан-Мари Салмон е сред нас. Ще ви дам думата за две минути, за да ни дадете повече разяснения. Уважаеми дами и господа, членове на парламента, от името на 220 членове на Асоциацията Мадиевал. Аз се председателствам. Благодаря за вашия пример. С мен е и господин Соле, който е член на Сдружението и също така член на съвета на департамента Луаре. Това е много красиво място във Франция на юг от Париж, но сега имаме нов проект, в който се предвижда 600 метров нов мост. Това е проект за 100 милиона евро, който заплашва биоразнообразието, както видяхте и от филма. Освен това, става дума за зона, която е, е зона по ЮНЕСКо с природна красота, част от Натура 2000, съответно обозначенията с НИЕ, физико, тя е защитена от различни законови норми във Франция. Въпреки вашата резолюция от 23 септември 2008 година, проекта продължава. Всъщност имаше и допълнителна декларация от префекта на Луаре по тази тема мината година. Имаме член 6 на директива 9243 и мисля, че тази нова инфраструктура изобщо не отговаря на проекта. Няма всъщност никаква причина, която да се обославя от големия обществен интерес. Това посегателство срещу околната среда е много сериозно, защото Орлеан е заобиколен от зелен пояс. Освен това, самата почва е карстова и е много уязвима. Ние имаме огромно биоразнообразие в тази зона. Над 150 вида диви птици, над 30 вида драконови гущери, 9 вида прилепи и така нататък. Същевременно ни се казва, че проектът ще има много малко отражение върху всички тези видове. Но трябва да кажа, че в проучването на въздействието бяха включени само 74 защитени вида по приложение 1 на директивата за птиците. Зелената светлина за този проект означава всъщност разрушаване на тази зона. Не можем да приемем слабите ползи, които ни се предлагат и възхваляват. Всъщност този проект изобщо не се диктува от някакъв преобладаващ обществен интерес. От 1996 година ние виждаме, че всъщност трафика по пътищата в Луаре е намалял и 80% от това, което е бил. Следователно нямаме нужда от този голям околовръстен път. Този проект, освен това, няма да намали натоварването по съществуващия път. Същевременно много от трафика в съседните департаменти ще се насочи към нас, което означава повече катастрофи, повече шум, повече вреда за околната среда. Следователно, ползите ще бъдат изключително нищожни. В крайна сметка, не се е предвидило и никакво альтернативно решение, нито е било проучено, нито е било разработено. Имаше различни предложения за управлението на кръстопътищата, но те бяха отхвърлени. Би трябвало този проект да се преразгледа. От ваша страна ние искаме да потвърдите, че настоявате да се изпълни Европейската директива и че трябва веднага да се пристъпи към спиране на строителните работи. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Et е, е, maintenant, je donne la parole au, au monsieur Speicht. Давам думата на господин Шпрейт. Благодаря. Комисията разгледа петицията за отражението на проекта върху Натура 2000 и природните места. Нашите първи констатации са, че предвидената процедура по европейското законодателство е спазена. Няма да навлизам в детайли, но ако искате, мога да ги изброя. Ние сме отбелязали различни процедури. В този случай Ние смятаме, че сдруженията, които имат възражения към този проект, трябва да се обърнат към националните съдилища и от тях да изискват изпълнение на европейските норми, нещо, което аз потвърдих така или иначе. Освен това, трябва да кажа, че има оценка на въздействието върху множество от видовете, съгласно общностното законодателство. Ние можем в Европейската комисия да направим анализ на мерките съгласно член 6 параграф 4 на директивата за местообитанията. Можем също така да поискаме разяснение от страна на френското правителство. Принципно вносителят на петицията обяснява, че не са изпълнени изискванията по член 6 параграф 4 на тази директива. Но, що се отнася до шума от бъдещия трафик, вредите за здравето и обществената безопасност, това са, разбира се, важни съображения и тук ние трябва да мислим за пропорционалността на проекта, но това са въпроси, които трябва да реши Националния съд така че комисията в този случай не вижда мотив за своята намеса. Ние препоръчваме на вносителя да се обърне към националната съдебна система. Благодаря ви. Сега колегите имат думата, за да вземат отношение. Нека ви припомня, че тази петиция се разглежда вече от 12 години. Странно е, действително, че година след година, като че никой не поема никаква отговорност. Колеги, имате думата, Маргарет. Yeah. Thanks, Just... Благодаря, госпожо председател. Участвах в мисия за установяване на фактите, проучвателна мисия в региона. Това бе доста отдавна, поне преди 5 години. Но дори тогава стана ясно, че не е основателно да се реализира такъв проект в регион с толкова прекрасна природа. ставаше дума за път, за който се изискваха пътни такси. Изведнъж се разработват планове за изграждането на нова пътна отсечка, защото старата не може да се използва вече. но тогава останах с впечатлението, че компетентните органи изобщо не са загрижени за този регион с неговата толкова прекрасна природа. С цялото ми уважение към комисията и други компетентни органи, мисля, че те просто не искат да поемат отговорност. Много често се изтъква аргументът, че след като вече се, е стигнало до отрицателни последици, то те не са по наша вина. Мисля обаче, че трябва да продължим работа по тази петиция в името на красотата на този регион. Проучвателната мисия, нека ви припомня, се състоя през 2007, т.е. доста отдавна, преди 10 години. Елеонора. Съгласна съм с казаното от госпожа Алкин. Според мен трябва да продължим работа по тази петиция, въпреки, че вече е минало много време от внасянето й. Като че комисията и органите на местно самоуправление протакат, въпреки много основателните причини, изложени от вносителя на петицията. Оставам с впечатлението, че направените решения, направеният избор са политически мотивирани. Ориентирани са по-скоро към насърчаването на автомобилния транспорт, за сметка на други видове транспорт и на търсенето на други решения. Решения, които не биха засегнали в такава степен този толкова красив регион. Може би нашата комисия може да изпрати писмо, за да се обърне още веднъж внимание на този въпрос. Петър Яр. Една по-обща и една по-конкретна бележка. Вече не веднъж е отправена критика във връзка с това, че в началото на етап планиране на мащабни проекти комисията заявява, че допуска, че държавата членка ще спази всички законови изисквания. Тоест, измива си ръцете. Неведнъж нашата комисия е настоявала за това на етап планиране поне да се установи конструктивен диалог. Не бива на етап планиране да оставим държавите членки да приключат процеса, след което комисията да се намеси, за да установи дали има някакви нарушения или не. Трябва да се намесим още на етап планиране. Мисля, че на този етап имаме и най-големи шансове да коригираме някои грешки, при това по взаимно съгласие. Колкото повече, по-дълго не се намесваме, толкова повече нещата могат да се обострят. Още нещо показаното от комисията. Съгласен съм с нея, че Вносителят на петицията трябва да изчерпи всички възможности на ниво съдебна система във Франция. Трябва да се възползва от всички налични възможности за правна защита. Само не разбрах дали вече е започнало изграждането на този околовръстен път. Препоръчвам да приключим разглеждането на петицията, но не защото съм удовлетворен от постигнатото до тук, а защото на този етап Брюксел вече не може да помогне. Може само да се сезира Национален съд. Госпожа Карлсон. Øh, Благодаря. Вече от толкова време се разглежда тази петиция. Били сме сезирани с нея дори преди още аз да се присъединя към тази комисия. Тази и други петиции, които ще разгледаме днес, свидетелстват за една отрицателна тенденция, за слабости в намесата на комисията. Колегите ми бяха прави, като предложиха да продължим работа по тази петиция. Маргарет, има нещо, което ми обягна. Прекалено бях фокусирана върху датския случай. Новата коми... стратегия на комисията е да свежда въпроси, свързани с околната среда, до економическото измерение. Смята, че няма повод да се намеси, ако няма економическо измерение. Комисията се опитва да избягва намесата си по случаи, засягащи нарушение на законодателството за опазване на околната среда. Това личи и от реакцията на комисията. Отново комисията каза, че въпросът може да се реши на национално равнище. Слава Богу, че господин Тимерманс не можа да се наложи за налагането на мерки вредни за околната среда, но факт е, че комисията продължава да избягва намеса от своя страна, когато става дума за околна среда. В случая може и да е права, но факт е, че комисията максимално се опитва да отслаби законодателството за опазване на околната среда. Няма други желаящи да се изкажат колеги, затова давам думата отново на вносителя на петицията, за да обобщи и може би и да изрази малко по-различна позиция. Две минути. Е, Благодаря, госпожо председател. Трябва да отговоря на някои от въпросите. Всъщност този проект има продължителност от 10 години, но по него вече се работи 20 години. Има най-различни начини за реализация на проекта, точно заради опасностите при строителството. Ние поискахме отново парламентът да се произнесе, защото проектът беше отново разрешен преди малко повече от година и неговите етапи вече могат да започнат. Има подготвителни работи, които се извършват, част от гората се разрушава. Както казах, проектът е многогодишен, но вече може да започне неговото изпълнение. Комисията ни насърчава просто да се обърнем към националната съдебна система. Ние го правим вече от една година, но още не са ни дали дата за явяване пред първа инстанция. Следователно, ние смятаме, че проектът ще продължи да се изпълнява преди френското правосъдие да се произнесе – също така декларацията за обществена полза, която разрешава този проект, е спорна. Ето защо ние ви приканваме да проявите активен интерес, за да се провери доколко този проект е от обществена полза и от друга страна дали това няма да е невъзвратима загуба за биоразнообразието, птиците и всички, които обитават това място. Добре е да се обърнете към френското правителство, така че то също да започне своята проверка, а не всичко да се остави в ръцете на местните власти. Благодаря. Well, this... Много ви благодаря. Наистина темата е изключително деликатна. 20 години въпросът е висящ, но все още няма решение. Благодаря много на вносителите на петиции за това, че се обърнаха към нас. Това наистина е въпрос, който непрекъснато се е прехвърлял. Със сигурност е от интерес, обществен интерес Натура 2000, директивата за местообитанията и член 6, параграф 4. Това са много важни елементи и би трябвало Европа също да се притеснява по тези въпроси, а не само Франция. Тъй като вашето явяване пред Френския съд все още не е получил дата, трябва да се изчака решението на Френския съд, така предлага комисията. Но аз бих казала, че в този случай трябва да посочим интереса на общността, екологичния интерес, нещо много важно за Европейския съюз и също така въпреки възможния конфликт на интереси, да се настоява френските власти да поемат своята отговорност. Мисля, че можем да изпратим писмо на френските власти, което да им напомни, че екологичните съображения трябва да бъдат взети под внимание в максимална степен за изпълнението на директивата да се провери има ли конфликт на интереси и след това ние ще ги насърчим да направят задълбочен анализ преди да вземат решение. Но мисля, че без отговора на френските власти ние няма как да затворим петицията, тя трябва да остане отворена. Освен това, ще поискаме спешно да ни се отговори писменно, тъй като Делото е висящо. Това е единственото, което можем да направим. Маргарет. Извинявам се, че не съм подготвена по темата, но се питам. Нали френските власти са изпълнили оценка на въздействието, която е валидна? Ние имахме своите препоръки при мисията за установяване на факти за това как да се изпълнят насоките на комисията, но комисията е толкова мъглява във всичко, което казва, че ние губим делата. И едва след като всичко се провали, комисията започва да размахва пръсти, да обвинява. Но това е дъжд след качулка – благодаря. Съгласна съм. Други колеги, Питър. Исках да допълня нещо. Нещо, което по-скоро ме раздразни и слушах колегата от Франция и ми се иска нещо да се поясни. Нещо, което ме раздразни в тази, в този контекст защото наистина, когато трябва да се вземе едно решение, когато трябва да се лансира, да се стартира един проект, не смятам, че това е разумно като подход и не, не разбирам. Но това е една стъпка преди да започне изпълнението на проекта, трябва да има тази гаранция, че има е, сигурност в изпълнението на проекта. И може би колегите могат да посочат, да опишат какво се случва. Но според според мен не може това така да се да протича преди да започне самото строителство, трябва да има всички тези гаранции, за да може да стартира самия проект и той да бъде, изпълнен. В противен случай смятам, че решението няма как да бъде правилно. И в противен случай това, което протича е незаконосъобразно. Както казах вече, тук няма конкретен съд, който да е компетентен, но винаги можем да проверим и да настояваме всичко да бъде правомерно изпълнено защото в противен случай не смятам, че всичко ще бъде в рамките на правилата и след като са предвидени 100 милиона е, евро и те са разходвани, това трябва да се приеме. Но преди това трябва да се поясни ясно, че това е един проект за строителство и той отговаря на нормите в законодателството за околната среда или трябва да се съгласим с колегите, или в противен случай трябва да излезем с конкретно писмо, където да посочим нашата позиция. Това е от голям интерес за мен дали всичко е законосъобразно. Ние не можем да започнем да питаме колегите. Става дума за висящо дело, в крайна сметка. Просто ще се обърнем към френските власти и ще поискаме оценка на въздействието е, и оценка на изпълнението на двете съответни директиви. Това можем да направим ние и да им поискаме писмен отговор. Единственото, което е по силите ни в този момент. Съгласни ли сте? Добре. So, thank you for, to the petition. И те благодаря на вносителите на петиции. Вие вече знаете, че сме забелязали вашия случай. Ще се обърнем към френските власти. Имаме интерес към това, което се случва. Ще напомним на френското правителство, че трябва да се изпълняват директивите. И сега се връщаме към предходната петиция 2582 за високоскоростната железопътна линия Мадрид-Мурсия. Мисля, че вносителите вече са в залата. Добре дошли! Това е петиция и за високоскоростната железопътна линия в града Мурсия. Давам ви думата господин Контрерас Ривера. Има и анонимен вносител на петиция, който също ще говори пред нас. Давам по 5 минути на всеки. Buenos días, estimados miembros del Comité de Peticiones. Queremos agradecer. Благодаря. Искаме да благодаря за вашия интерес към нашия регион, към Мурсия. Много са важни тези усилия. През последните 30 години ние сме се борили за това, ако има железница, тя да е под земята. Още от 1991 година върви тази борба. 95-та, 2006-та имаше договорка за това железницата да бъде под земята. Имаме и оценката на въздействието от 2009 година, както и първите проекти. Въпреки това, правителството реши, че ще пренебрегне решението и желанието на местните жители и част от железницата ще бъде над земята. Благодарим обаче за приемането на тази петиция. Министерство на развитието вече разработи 1,8 км под земята, но остават още над 6 км над земята. Важно е да се изпълни Европейската директива. Европейския съд неведнъж е заклеймявал Испания за това, че системно се пренебрегват екологичните норми на Европейската общност чрез различни строителни проекти, както и високоскоростни железници. Виждаме точно това и в случая – освен това, се оказва невъзможно да поискаме спиране на строителните работи заради неизпълнение на екологичните норми. За това се обръщаме към прокуратурата. Ние се обърнахме, извинете, към прокуратурата. Прокуратурата направи своето разследване. Но точно за това ние сме и тук, защото решението на прокуратурата беше да се спре изпълнението на проекта. За това и сме тук. След това делото стигна до Върховния съд. Аз искам да обясня моето положение и положението на моите съседи. Аз живея в зона 5000 квадратни метра, зона, която по-настоящем няма такъв проект, но може да се окаже, че там ще влезе железница и след това ще трябва да използвам само този надлез. Всъщност става дума за капан, защото аз никога не бих искал дъщеря ми да трябва да минава през този тунел. Да не говорим, че има 4 милиона пътници, които ще използват високоскоростната железница, но ние трябва да използваме този тунел хиляди пъти, за да отидем на училище, в църквата, на работа и така нататък. Да не говорим за момичетата, които ще се връщат сами през нощта, докато чуват звуците на високоскоростния влак. Ние сме чули много обещания, но виждаме, че тези обещания не, сме, не се изпълняват. Има хиляди от нас, които не могат да минат през такъв тунел. Има хиляди от нас, които не искат такъв начин на разделен живот. Има хиляди от нас, които се притесняват за своите деца и понякога внуци. Ето защо сме тук – много от нас се надявахме, че този влак ще влезе под земята, но просто ни излъгаха. Именно за това ние ви молим, не дейте да затваряте петицията, направете всичко по силите си. Направете така, че в крайна сметка да бъдат защитени гражданите, да има разделение на властите, но моля ви, не дейте да затваряте петицията единствено вашият надзор ще ни накара да се почувстваме спокойни за това, че в крайна сметка тази железница ще бъде подземна един ден. Благодаря ви. Сега се обръщам към втора, втория вносител. Заповядайте. Estimados señores. Скъпи дами и господа, благодаря ви за поканата. Вече 30 години работим по тази тема. Преди 30 години започнах тази борба с моите другари, като Падре Карне, който всъщност почина от рак и така и не видя неговата мечта осъществена, а именно влака. 30 години вече се правят обещания. Говорихме все за този подземен влак и нещата не вървяха зле. 2009 година имахме декларацията по оценка на околната среда. 2011 година беше одобрен и първия проект, но 2012 година този проект беше отхвърлен, за да мине железницата над земята и от тогава ние сме непрекъснато на улицата, непрекъснато протестираме. Така успяхме да организираме най-големия протест – който някога се е провеждал в Мурсия. Днес вече имаме 73 дни, през които гражданите на Мурсия са непрекъснато на улицата и непрекъснато протестират, но не за това сме тук. Единствено, когато Европа ни забележи, испанската държава започва да действа. Първо се реши че ще има под земята 300 метра, след това още 500 метра и така нататък. Но по-настоящем ние имаме само обещания. Проектът вече го няма. Ние сме се обръщали към всички инстанции. Обърнахме се и към прокуратурата, която постанови, че в този случай не се изпълняват европейските директиви. Това е специализирания прокурор по екологични въпроси. Ние се обърнахме и към община Мурсия. Тя също направи своето проучване, което показа противозаконност. Въпреки това, нищо не се промени. Ето защо ние сме тук, за да кажем, че няма достатъчно воля и амбиция по екологичните проблеми в Испания. Затова и ви молим петицията да остане отворена. Моля ви, направете своите проучвания, ако това е необходимо. Нека всичко мине по процедурата, но тази лудост трябва да се спре. Това не бива да се случва никъде другаде. Високоскоресният влак все повече се насочва към нас и ще мине на повърхността, а не отдолу. 2012 година видяхме новия проект, но за сега чуваме само обещания, че той няма да бъде изпълнен. Необходимо е да се има предвид, че новите идеи влака да мине над земята нямат нищо общо с стария проект за подземен влак. И всъщност хората, които преди това можеха да се придвижат за 15 минути, сега ще са принудени да използват своите автомобили. Разбира се, ако влакът минаваше под земята, ние щяхме да преглътнем всякакви жертви, но сега виждаме, че се предлага нещо, което е противно на първоначалния проект. Мурсия се обръща към Европа. Ние сме скромни хора, но имаме своето достоинство. Достоинството на Падре Дурнел, светла му памет, ние всички искаме да се изпълни обещаното. Десетки хиляди не желаят да видят своите деца принудени да минават през новите тунели. Трябва да се изпълни обещаното. Ето защо ние бихме искали да не се изпълнява проекта за железница над земята. Това ще е края на нашата мечта. Ние сме уморени, но въпреки това имаме своята надежда, че вашата комисия ще остави петицията отворена, така че испанската държава да изпълни своите задължения. Благодаря. I thank you very much and now I give the floor to the Commission representative. Uh, yes, many thanks. Благодаря ви. В тази петиция има много обрати. Наистина се има предвид директивата за екологична оценка на въздействието. Още 2009 година в тази оценка се споменават тунелите за града Мурсия. 2014 година беше заявено, че проектът е изменен. Тогава ние писахме на испанските власти, за да ги уведомим, че при съществена промяна – на един проект, е необходимо отново да се изпълни оценката на въздействието. Тогава, това беше 2015 година, испанските власти отговориха, че си остава приложима първоначалната оценка на въздействието. Не е необходимо да се прави нова заради изменението на проекта. До тук сме стигнали ние, но сега чухме посланието на вносителите на петицията. Ние ще направим оценка на техните възражения и ако е необходимо, ще се обърнем към испанските власти. Всъщност, моите колеги са в Мадрид днес. В момента разговарят с испанските власти, Та ние ще направим оценка на тези нови възражения и ще се обърнем отново към вас. Благодаря. Сега давам думата на колегите. Роса, знам, че нямаш време. Заповядай. Благодаря на вносителите на петициите и се извинявам, че трябва да си тръгна преди да приключи работата по тази петиция, но имам неотложен ангажимент. Чухме позицията на комисията, която е непрекъснато в контакт с Министерството. Петицията ще остане отворена. Аз разговарях с Министерството на развитието преди това заседание и това, което чух е това, което и вие знаете, а именно ангажимента на Министерството те обясняват, че се работи едновременно по тази високоскоростна отсечка, подземния влак, както и регионалния влак. Те обясняват обаче, че цялата отсечка ще бъде под земята. Честно казано, аз мисля, че вашите усилия са допринесли за това решение но това разбрах от Министерството, че без съмнение влакът ще бъде под земята. Разбира се, всичко ще бъде сложно, защото преди да влезе под земята, трябва да се работи над земята. Имаме и социалния съвет на Мурсия, в която са включени синдикатите, общините, предприемачите, професионалистите. Може би този съвет е всъщност най-подходящия адресат на вашите оплаквания. Директивата от 2009 година си остава в сила – И е, това е важно, защото знаем, че всеки етап от проекта също така е свързан с разходи. Ние трябва да бъдем реалисти. Е, знам, че на 15 ноември е решено да се прекрати работата по Сентида де Гарес. Също така се работи по гарата и квартала Мар. Амбицията е качеството на живота да не пострада междувременно. Но аз ви казвам, вече имам думата на министъра, ангажимента на министъра и този новосъздаден съвет. Виждаме, че има и постоянен диалог между комисията, испанското правителство и управлението на Мурсия. Ние трябва да оставим петицията отворена, докато получим крайния резултат от всички тези разговори. Thank you very much, Благодаря, Бетрис. Gracias, Много ви благодаря, Сесилия. Искам да благодаря и да кажа добре дошли на вносителите на петицията с тази дълга история, започнала още преди настоящия век, историята на високоскоростната железопътна линия. Идеята е такава е, железница да стигне и до Мурсия, тя да бъде подземна и всъщност това беше и планираното, но след това се оказа, че проектът започна и за него нямаше пари. Тогава правителството реши, че проектът няма как да се изпълни. С други думи, след многото промени, това, което мен ме притеснява най-вече, макар че до някъде съм успокоена от представителя на комисията, това, което ме притеснява е, че говорим за проект, който в даден момент има определени характеристики – И също така имайте предвид, че за този проект се използва съществуваща железопътна линия. Нищо а, не пада от небето. Но ме ме притеснява, че е имало положителна оценка на въздействието върху околната среда. След това множество граждани заявяват, че този проект започва да се променя, а комисията, която е пазителка на договорите, се доверява на това, което казва испанското правителство. Аз мисля, че при толкова много поступила информация, комисията е длъжна да отиде на място и да види дали наистина се изпълняват подобни строителни работи. Затова аз се радвам, че комисията ще се обърне отново към вносителите на петицията – и ако е необходимо, ще се обърне към испанските власти. Аз съм абсолютно сигурна, че трябва да се общува с тях. Ако не в Мадрид, отидете най-малкото в Мурсия. Трябва да дадете отговор на вносителите на петициите и на нашата комисия по петиции, защото до сега не сме видели такова действие от ваша страна. Така че Аз като член на групата на либералите също смятам, че петицията трябва да остане отворена, докато не получим отговор. Необходимо е също така Европейската комисия на място да провери има ли гаранции, да направи проверка дали има основания за положителната оценка на въздействие и ако няма такива, тя да бъде променена. Благодаря. Thank you, Beatrice. Благодаря, Беатрис. Госпожа Албиол, благодаря ви. Първо искам да кажа добре дошли на вносителите на петицията. Искам също така да подчертая, че наистина тези 73 дни хиляди от жителите излязоха на улицата – те се оплакват и от опасната ЖП бариера, която е много страшна, особено за хората с увреждания и трудна подвижност. В това отношение има два въпроса. Първият вече беше обсъждан. Проектът се е променил и този високоскоростен влак всъщност няма да влезе под земята, ще бъде надземен в Мурсия. Следователно, вторият въпрос – е свързан с европейското законодателство. Декларацията за ОВОз всъщност е направена по проект, който междувременно е видоизменен. Имаме раздробяване, защото този проект беше раздробен на различни части, за да се избегне глобалната оценка на въздействието. Освен това, проектът вече се е изменил. Казах, че високоскоростния влак ще мине над земята в Мурсия, следователно оценката е непълна. Това не отговаря на директивата за ОВОз, а комисията трябва да следи за изпълнението на директивата. Неведнъж сме го виждали при най-различни проблеми, свързани с урбанистичното развитие – Имаме различни изпълнени оценки на въздействието. След това проектите се променят, оценките вече не отговарят на тях. Комисията е, имала, е имала достатъчно сигнали, за да реши да провери дали оценката, направена първоначално, отговаря на проекта или не. Мисля, че е логично това да се провери, докато се направи някакво пояснение. А ние в нашата комисия трябва да се обърнем също към Министерство на развитието, да поискаме пояснение, за да се разсеят нашите опасения. Благодаря. Thank you very much. Mr. Marcelesi. Благодаря, господин Марселеси. Muchas gracias, eh, Presidenta, y muchas gracias a los eh, peticionarios. Благодаря. Благодаря и на вносителите на петиции, които дойдоха в Брюксел, за да представят своята петиция. Мисля, че е много сложно да живееш в град, който ще бъде разделен от железница. От железницата. Виждаме го и в Мурсия. В крайна сметка това са 50 000 граждани, които ще се окажат изолирани от основни услуги. Ще има само един надлез, който да могат да използват. Никой не би искал да бъде задължен да живее при такива условия. Този проект наистина е свързан с много сериозни опасения. Имаме ОВОз от 2009 година, но междувременно са направени други изменения. В допълнение на първоначалния проект имаме допълнителни проекти и се казва, че ще има паралелна железница, докато се изпълни основния проект. Всичко е променено в сравнение с 2009 година. За това комисията трябва отново да поиска обяснение от Министерство на развитието, за да види дали оценката отговаря на новия проект – който се обявява, че ще се изпълнява, докато завърши основния. Ние искаме да видим, освен това, всички видове въздействия на тези междинни проекти. Виждаме, че напълно а, че са много лоши въздействията върху мобилността на гражданите – това трябва да поясни Европейската комисия. Освен това, имаме и Архуската конвенция, която също беше важна за вносителите на нашата петиция. Знам, че те са задали въпрос по конвенцията, но на този въпрос не им е отговорено. Би трябвало Европейската комисия да се обърне към Испанското правителство и с този въпрос дали е изпълнена конвенцията от Орхус. Не за първи път се правят обещания и след това не се изпълняват. И тук имаме обещанието, че железницата ще е под земята, но днес виждаме, че се прави точно обратното, тя минава на повърхността. Ние имаме много такива проблеми в Испания. Не за първи път говорим по тях, както се каза и от преждеговорившите. Вие си спомняте, че неведнъж сме из... обсъждали провиненията на испанската държава. За това, може би, комисията трябва да се вслуша в предложението на нашата колега и да отиде на място. Да види как може на място да се слага физическа бариера, която да разделя хиляди граждани едни от други и съответно от различните части на врата. Благодаря. Благодаря и на вносителите. Thank you, Mrs. Valina. Благодаря, госпожа Валина. Благодаря, благодаря на вносителите, благодаря за тяхната борба. Както казаха колегите, наистина има тенденция непрекъснато да повтаряме едни и същи теми в нашата комисия – Става дума и за Централното испанско правителство и за управлението в различните автономни области. Виждаме го неведнъж, виждаме го и в други държави. На практика се раздробяват оценките на въздействието. Това е стар трик. По този начин се изпълняват проекти, които иначе не биха били приети и мисля, че Европейската комисия трябва да си вземе бележка, защото тази практика е много разпространена и би трябвало Европейския съюз и съответно комисията да предприемат някакви стъпки. Аз съм съгласна с Доня Ана. Има много такива проекти. Комисията преди беше отговорила, че е достатъчно железницата да мине под земята, както това е обещано. Комисията не може да работи така. Ясно е, че има вреди, има шумове, има всякакви опасности за околната среда. Има и непрекъснати оплаквания за това, че не е гарантирана информацията за гражданите по тези екологични проекти. Ние бихме искали и за това да се вземат мерки. Освен това, вносителите на петиции вече казаха, че 50 000 са излезли да протестират, но трябва да ви кажа, че полицията използва палки, и беше доста груба, въпреки че хората просто искат да се изпълни обещанието. Министерство на развитието в Испания, както и общината в Мурсия, трябва да си дадат сметка, че ще бъдат разделени едни от други кварталите на града. Иначе министъра може много неща да е обещал, но аз също си спомням неговите думи, когато вървеше разследването с влака в Сантандер, тогава той застана на обратната страна. Така че трябва да ви кажа, тези обещания не струват пукната пара. Ето защо се надявам петицията да остане отворена. И много ви моля Европейската комисия да си даде сметка, че на място нещата изглеждат много различни. Трябва да се изготви доклад и отново да обсъдим въпроса, когато разполагаме с цялата налична информация. Благодаря, Соледат. Добре дошла отново при нас. Отдавна не сме те виждали. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала наистина първо да благодаря на вносителите на петицията. Е, тази тема е много важна и затова се подкрепя от сдружение с толкова много членове. Ясно е, че нещо се върши не като хората. От техническа гледна точка от техническа гледна точка то не е издържано, но трябва и да се запитаме как се стигна до тук. Стигна се с използване на хитри номера. Ето защо аз мисля, че трябва наистина колкото се може по-скоро да се обърнем към всички, които отговарят за това, всички политици, които са замесени. Трябва и на управлението на Мурсия да заявим ясно, че не може да се работи така. Необходимо е и да се намерят решенията, които според нас са правилните. Да, наистина в Испания е инвестирано много в високоскоростните железници, но ние имаме все още и зони, които са по-периферни, до там тази железница все още не е пристигнала, ето защо се правят такива проекти. Но няма достатъчно воля да се дадат и необходимите гаранции. Мурсия е в югоисточна Испания. Тя също трябва да бъде добре свързана с останалата част от Испания, както е изобщо югоизточната област. Така че проектът е важен за гражданите. И това, което те искат да видят изпълнено е също важно. Не може в 21 век един град да се окаже разделен от железницата, която минава по средата. Ето защо комисията трябва да проследи случая, да гарантира, че испанските власти изпълняват директивата и че има достатъчно изчерпателна информация – ние не искаме наказание, ние искаме Мурсия да има своята железница и тя да е подземна. Би трябвало след 6 месеца ние да получим от комисията доклад за разговорите с, Евро... с испанското правителство, да научим дали ще се направят промени от страна на правителството по изпълнението на проекта. Надявам се вносителите да стигнат до решението, от което имат нужда. Благодаря. Благодаря и сега давам отново думата на вносителите. Oh, sorry, sorry, I didn't see you. Извинете, не ви видях. Майте, please, the floor is yours. Майте. Muchas gracias, Presidenta. No hemos venido aquí tantos... Благодаря, госпожо председател. Ако а, е, тук са много от испанските депутати, то не е заради каприз. Ние познаваме своята страна и знаем много добре, че всъщност е, гражданите от Мурсия използват инструмента, който могат днес. Необходимо е гаранциите и подобни форуми да не са просто хвърляне на прах в очите. Би трябвало петицията да остане отворена. Би трябвало да се отиде на място. Ние ви казахме, някой от нас, отидете в Мурсия. Години наред тя чака своята железница и ние можем да потвърдим, че това, което се каза, е вярно има наистина нарушение, има скриване на някои от е, задължителните изисквания и всичко това има ужасни последици върху най-скромните жители, защото трябва да ви кажа, че те не ви казаха цялата истина. Това ще се отрази най-много на най-бедните квартали в града. И това е истински скандал. Хората, които чухме, дойдоха тук със своите аргументи. Ние трябва да ги защитим. Ето защо ви умоляваме петицията да остане отворена, а комисията да гарантира всички права на тези граждани, защото те години вече се борят за подобряване на свързаността на Мурсия но ситуацията може още повече да се влуши, ако ние не се намесим. Благодаря. Мисис Ая Ласендре, welcome back. <laughs> <laughs> Thank you, Mrs. Choya. Госпожа Яла Сендер. Una reunión con temas de energía para el Mediterráneo y... Да, наистина. Темите за енергетиката, подземните железници не са моя специалност, но благодаря на вносителите за това, че са тук. Аз съм имала възможност да разговарям с тях, да се запозная с техните искания, които са напълно уместни. Не само, че са уместни, трябва да се има предвид, че междувременно бяха направени и някои промени на европейско ниво. Така че ще ви кажа, с вашата петиция вие успяхте да направите и промени, които бяхме предвидили тук. Когато започва изпълнението на обществен проект, свързан с транспортна инфраструктура, както е случая с високоскоростния влак, И това са евросредиземноморските мрежи и коридори. Следователно тази линия отговаря на европейски приоритети. Та когато започва такъв проект, ние имаме проблеми. Такива проблеми имахме и с влака в Гранада. Необходимо е при такива мащабни инфраструктури не само да има обществено допитване и участие на засегнатите граждани, би трябвало да се предвиди от страна на самия Европейски съюз какви ще са мерките за смягчаване на нежелателните последици по време на изпълнението на самия проект. Е, защото той трае месеци наред и трябва да се види как изпълнението на един проект се отразява върху ежедневието на гражданите. Решението да имаме подземна железница е добро решение – Каталуния, Жирона имат подобни решения, но и там имаше проблеми. Виждаме ги и в Мурсия. Следователно, трябва предварително да се предвиди на всеки етап на проекта да се мисли не само за това дали ще има обществено допитване, а и как ще се изпълнява проекта и как да се смекчат неприятните ефекти. В Страсбург ние говорихме точно по тази тема. Затова и поздравявам вносителите. Към нас се обръщат различни граждански движения и е добре това да се види, макар че не винаги имаме достатъчно време в нашия календар – но така или иначе е добре, че вече има ангажимент на Министерството, на самия министър. Аз смятам, че петицията трябва да остане отворена, так, точно защото комисията ще се обърне към Министерство на развитието, за да получим писмен отговор. И ние трябва да сме сигурни, че ни се дава точната информация, да знаем в кой момент, кой етап от проекта се изпълнява. Така ще можем да вземем и своето второ решение. Благодаря на вносителите, със сигурност те успяха да задвижат промените дори на европейско ниво. Имаме и ангажимента на Министерство на развитието но както каза и госпожа председателката, ние трябва да оставим петицията отворена и да настояваме комисията да се обърне към Испанското министерство. Благодаря. Благодаря и сега вече се обръщаме към вносителите на петициите. Две минути. Han habido alusiones a la, a la necesidad del, soterramiento и де ла llegada del AVE. Да, ние без съмнение искахме да дойде и железницата, и тя да е подземна железница. Никой не бива да ни разбира превратно. Ние не сме против железопътната линия, просто искаме тя да бъде съвместима с всичко останало, да мине под земята. Когато преди 30 години започнахме да се борим, нямаше дори високоскоростна линия. А, ние искахме да имаме такава линия, независимо дали е с висока скорост или не. Така че ние не сме против високоскоростната линия, просто искаме тя да мине под земята, както беше обещано 2006 година а не да се окаже, че ще минава над земята. Би трябвало също така да се отрази сегашното движение като организация. Ние имаме електрифицирана линия, която ще раздели града на две и това завинаги. И още нещо Имам документация, която показва, че има опити изобщо да се спре проекта. 2011 година е имало част от проекта спряна 2012, но същите опити ги виждаме 2013 и 2014 година. Става дума за проект – който е започнал да се изпълнява и един месец след това е бил ликвидиран, след което се е направил предложение за нов проект. Говоря за ноември 2014 година. Това, както виждате, са най-различни маневри. Една стъпка напред, две назад, но когато влакът се пусне веднъж над земята, тогава според мен те ще спрат и останалия проект за подземно минаване. Благодаря. Искам да ви поздравя. Вие наистина започнахте работа преди 30 години, още и сега абсолютно всеки е запознат с вашия проект и в Испания – и по други места. Благодаря ви за вашата страстна борба. И така, мисля, че в заключение можем да кажем, че ще оставим петицията отворена, ще изпратим писмо до Министерство на транспорта и Министерство на благоустройството като посочим различни елементи. На първо място, липсата на актуализирана оценка на въздействието върху околната среда, която трябва да се приеме спрямо новия проект. Освен това, трябва да настояваме за изпълнението или неизпълнението на конвенцията от Орхус, както спомена колегата. И накрая, пълен ангажимент, че този проект наистина в крайна сметка ще бъде подземна железница и нищо по-различно от подземен проект. Трябва да се уверим, че именно това ще бъде направено. Също така смятам, че трябва да получим и актуална информация от комисията. Разбирам, че поддържате непрекъснати разговори и че ще ни представите информация за резултатите от тези преговори с испанското правителство. Мисля, че това е, което можем да направим. Разбира се, можем да изпратим тази информация на Комисията по транспорт в Европейския парламент, така че колегите да бъдат наясно какво се случва. Мисля, че можем да направим това. Съгласни ли сте? Виждам, че всички кимате утвърдително. И нека уверя вносителите на петицията, че не е лесно да се председателства тази комисия. Но сега с това, че всички испански депутати, които са съгласни, е удоволствие. Да, и сега мисля, че по този начин ще можем да постигнем някакъв резултат, казва госпожа Алкон. Благодаря, казва председателката, за това, че ни представихте тази информация, за това красиво кътче в Испания, в Мурсия. Благодаря ви, лек път път ви желая и благодаря отново. Yeah, Can I, can I just ask you... Ще ви помоля тихичко да напуснете залата по-бързо, защото ни очакват още петиции. Можете да разговаряте извън залата, така ще бъде най-добре. My... Ще помоля колегата госпожа Албиол. Ask... Ще помоля госпожа Албиол да придружи вносителите на петицията извън залата и там можете да продължите разговорите си. Mrs. Albi. Госпожо Албиол, госпожо Албиол, най-любезно ви умолявам да излезете заедно с носителите на петицията, за да продължим работата си в залата, а вие да продължите с вашите о, прегръдки извън залата. Now Сега е крайно време да преминем и към следващата петиция с внесена от вносител с датско гражданство относно нарушение на законодателството на Европейския съюз в областта на околната среда с оглед на създаването условията на разрастване на културата сем-8 е номера на петицията. Надявам се, че вносителката на петицията е тук. Заповядайте, имате думата за 5 минути. Благодаря. Много благодаря, че ми давате възможност да ви представя този важен случай по отношение на нарушението на Дания за няколко законодателни акта, свързани с нашите води. Тук съм от името на няколко местни политици, които представляват различни партии, много граждани, които не могат да бъдат тук, защото се провеждат избори в Дания. Става въпрос за намерението на датското правителство, което ще доведе до увеличаване на замърсяването в Категат и Балтийско море. През 2011 година едно изкуствено понятие за маневриране в областта на околната среда беше въведено по отношение на увеличаване съдържанието на фосфор и нитрати в морските води с води, които е, постъпват с подземните води, реките и замърсяват водите и а, фауната. Ще засегна няколко въпроса, които са свързани с местно ниво, съседните страни и как е, се отразява това на законодателството. На първо място, рамковата директива за водите посочва, че вещества като нитрати и фосфор трябва да се намалят. Това означава, че 95% в Дания не отговарят на първоначалните а, заложени цели. Датското правителство вярва, че е създадено екологично пространство за намаляване на замърсяването. Това пространство не съществува в общоевропейското законодателство и в науката. Дава се възможност на сектора на аквакултури да използва допълнителни 800 хиляди тона нитрати и над 900 тона а, фосфор и дори по-големи количества могат да бъдат замърсени, ако има компенсации. Законът предвижда, че ако има компенсации по отношение на фермите за миди, може да се направи чрез филтриране на растителния панктон, което създава възможност за повече замърсяване. Това този опит за намаряване на замърсяването е недокументиран. И така стигаме по-близо до източника, без да има никакъв ефект. А, самите мидии а, оставят много вещества, които изчерпват кислорода и антибиотици. Така че тази компенсация не е жизнено утвърждаващ вариант така че последиците са много тежки. Притеснени сме за средата в Категат и е, около крайбрежието на Дания в Джурсланд, нещо, което не се очита от правителството. Ощерпването на кислорода ще бъде в е, сериозен ощърп на туризма, на флората и фауната мъртвата риба е, със сигурност не е гледка, която ще бъде приветствана в а, туристическия сектор. Освен това, а, а, примамките, които се използват за риболов, също водят до това замърсяване. Това ще се отрази негативно и на биоразнообразието в целия регион. Какъв е конфликта с общоевропейското законодателство? Л111 дава възможност за намаляване на замърсяването с разработването на различни ферми. Това не противоречи на законодателството. Но пакетът в селското стопанство дава възможност за допълнителни количества, които да се използват. Освен това, създаденото понятие за вътрешно пространство противоречи на общоевропейското законодателство, защото има области, които се покриват от национални квоти, въпреки че не е достигнато необходимото качество. Рамковата директива за морското пространство посочва, че това не е пространство, което не изпълнява поставените екологични цели. Е, освен това се пренебрегва и факта, че замърсяването се увеличава през последните години. Рамковата директива за водите и директивата за морската стратегия изисква провеждането на оценка на въздействието. Този анализ ясно показва, че не само се е, влушават условията, но има и е, отрицателни финансови последици за туристическия и финансов сектор. В заключение, законът противоречи на рамковата директива за водите и рамковата директива за морската стратегия. Дава възможност за допълнително замърсяване с допълнителни ползи. Освен това повторното използване на средата не гарантира нейното почистване и защита. Настояваме да се спазват директивите, да се спре развитието след спрямо закон Л-111 и неговото действие да се прекрати, преди да се премахне това незаконно съществуващо пространство. Благодаря. Същия представител на комисията ще чуем и по тази тема. Много усилено работите. Заповядайте. Благодаря. Аз с радост ще покрия всички тези теми, които са заложени. Благодаря ви. Ще започна с общия контекст за замърсяването. Наистина това е много централен въпрос в Северна Европа и в цяла Европа като цяло. Ето защо приетите законодателни актове трябва да бъдат следвани, за да се предотврати замърсяването. Има заведени дела срещу редица държави членки, т.е. не стоим пасивно. Този конкретен въпрос, който разглеждаме днес, е свързан с мерки, които са свързани с пакета за продоволствието и селското селското стопанство в Дания. Но трябва да се разгледа всеки отделен елемент, за да се направи оценка на законосъобразността. На 1 юни 2017 година е внесено изменение в Закона за защита и опазване на околната среда, но това е клауза за разрешително за от страна на министъра, както беше посочено от носителката на петицията. Това е правно основание за министъра да приема допълнителни правила. Но това правомощие на министъра не означава нарушение на общоевропейското законодателство. И на този етап това правомощие не е използвано от страна на министъра така че на базата на наличната информация на този етап, мерките предприяти от Дания в този конкретен случай във връзка с тези компенсаторни мерки не представляват нарушение на европейското законодателство. Благодаря. Благодаря. Маргарет Алкен има думата. Благодаря. Този път ще се изкажа на датски, защото знам, че много хора в Дания следват а, тази дискусия. Искам да кажа на Питър и на а, Сесилия, че засяга и Германия, и Швеция. И и имаме информация и от колеги от Балтийските страни, че са наясно, че Дания в този случай действа сякаш не принадлежи към международна общност или сдружение. Дори не са щели за необходимо да се обърнат към комисията и комисията не е разговаряла с тях по отношение на морската стратегия, което означава, че не сме наясно, че има няколко съдебни решения, защото тази стратегия е относително нова и на тази база Дания действа сякаш има собствено пространство, собствен балон, в който може да действа самостоятелно. Но по отношение на рамковата директива за водите, следваме изпълнението и по отношение на замърсяването. Така че мисля, че има нещо, което комисията е трябвало да прецени на по-ранен етап. А именно, че преди встъпването в длъжност на правителството на Дания се е работело по тази рамкова директива за водите, но принципът тук е бил по-различен. Внезапно обаче се прави едно разделение, защото и има повдигнати обвинения по рамковата директива за водите, защото правителството не изпълнява задълженията си. По отношение на компенсаторните мерки във връзка с самидените ферми, нямаме никакви конкретни данни. Доколкото разбираме, това е много ограничено в рамките на фиордите, но тук става въпрос и за проблеми свързани с крайбрежните региони и с открито море това ще засегне а, а, и а, други териториални води, например, ще достигне и до Швеция, защото там ветровете са от запад и това ще се пренесе и към Швеция. Естествено и Северна Германия е пряко засегната от случващото се. Ето защо ще се обърна към комисията да реагира незабавно преди нещата да се влушат. Казахте много ясно, че министърът все още не е издавал разрешителни, въпреки че има това право. Да, това е така, но това е стратегията постмортем. И когато получавам запитвания в родината си, по отношение на случващото се, а комисията казва нищо не можем да направим преди приемането на закона, сега законът вече е прият и комисията казва, че не може да направи нищо, но моля ви, наистина изпълнявайте задълженията си, защото Дания действа само по националните си принципи и не отчита общо европейското законодателство и по-конкретно рамковата директива за водите. Знам, че представителят на комисията има по висшестоящи ръководители, които взимат конкретните решения, но се надявам, че с Божията помощ ще направим нещо, за да се промени ситуацията. Госпожа Карлсон, благодаря Сесилия от доста време с голям интерес и голяма тревога следят развитието по този проблем. По отношение на факта, че датското правителство даде това разрешение да се разшири аквакултурата в открито море. Какво виждаме тук? Това е сериозна заплаха по отношение на тези вещества, които достигат водите в морето и ще нарушат естествения баланс в морското пространство. Очаквам с нетърпение отговора на комисията, защото аз също очаквах да получим нещо по-категорично и по-конкретно, а не толкова неясен отговор. Може да се използват законодателните мерки и да се посочи, че този закон Л-111 нарушава общо европейското законодателство. Очаквам да чуя от комисията какво е необходимо да се случи преди да излезете с ясно решение, защото мисля, че ситуацията е много ясна – това, което чух от експертите, ми посочва ясно, че става я... въпрос за ясен случай за нарушение на европейското законодателство. Наистина ли трябва да чакаме да видим реални щети и вреди? И тази сутрин датската преса излиза и с нова информация за това колко тежко е положението, за количеството на нитрати в морето е много по-високо от това, което ни беше представено като информация на по-ранен етап. Мисля, че положението е много лошо и се надявам искрено, че комисията ще излезе с по-ясна позиция. Умолявам ви за това. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви. В такъв случай можем да дадем думата отново на вносителката. Благодаря. Благодаря много и на комисията. Благодаря за това, че взимате предвид нашата петиция. Смятам, че отговорът, който чухме, както изтъкнаха и така компетентните ми приятели в парламента, не е удовлетворителен. Тук се играе с техническите подробности, които не са факт на този етап. Доколкото знам, а, има конкретни разпоредби по отношение на а, различни видове за функционирането на тези ферми, но те няма как да функционират без такава конкретна ситуация. И защо не се отчита становището на съседните страни? Това пространство не съществува и дали комисията в подготвителната си дейност или в друга институция са чували този термин екологично пространство за поле за маневриране, в, с оглед на замърсяването, нещо, което реално в научните среди не съществува като такова. Благодаря. Бих искала да подчертая нещо, което беше изтъкнато. Наистина е впечатляващо, че комисията реално не е разгледала това понятие екологично пространство за маневриране, което се използва от датското правителство и на тази база имат разрешението да замърсяват повече. Това не съществува в европейското законодателство. Отправям апел към колегите тук, Сесилия, Питър и останалите, наистина трябва да насочите вниманието към този случай във вашите страни, към властите във вашите страни, защото вероятно те не смятат, че това е достатъчно важен случай и Дания действа само в национален план. Председателката става въпрос за национално законодателство и законът прият през 2007 година не е европейски датски нормативен акт, а е акт прият от датското правителство. Може би това е удачен законодателен акт, но не се прилага. А ако не се прилага на практика, то тогава няма никакъв смисъл. Госпожа Алкен, Говорим за Категат и Балтийско море. В крайна сметка това е част от европейското пространство. Дания няма как да приема национални нормативни актове. То става въпрос за общо европейска област и рамковата директива за водите. Така че това е също и международен въпрос. Ето защо смятам, че комисията трябва да направи необходимото. Председателката, нека обобщим. Доста е сложно. Трябва да бъде пределно ясно, но въпреки всичко, наистина е доста сложна област. Става въпрос за една общо европейска стратегия за Балтийско море, нещо, което не беше споменато до момента. И смятам, че именно тук трябва да насочи вниманието си комисията. Стратегията за Балтийско море е документ, който трябва да бъде прилаган на практика, а не да стои просто да събира прах на лавицата. Това е от една страна. Ето защо умоляваме комисията да вземе предвид това дали националното законодателство отговаря на тези принципи и дали принципите в стратегията се прилагат от датското правителство. Това е първото. Разбира се, петицията остава отворена. Ще помолим комисията за актуализирана информация за пълното изпълнение на директивите и стратегията за Балтийско море и ще се обърнем към Министерство на околната среда в Дания и ще изразим нашата разтревоженост по този въпрос и ще излезем с препоръка към Министерството да не издава разрешителни за проекти и продукти на базата на новия закон. Трябва да се разгледа широката, цялата картина и разбира се, трябва да има пълно изпълнение и съблюдаване на директивата. А именно това най-много ме тревожи. Oh, Госпожа Алкен, това е екологично пространство, с което се борави. Смятам, че е важно комисията да излезе с позиция по този въпрос, защото такова понятие не съществува. Председателката, това е проблем не само в Дания. Няма да цитирам Шекспир, излишно е, но това се наблюдава в различни държави членки. Те се ограничават само до себе си, не се интересуват от другите държави членки. Тоест това, което се случва в Дания, наистина има последици за цяла Европа и най-вече за Балтийския регион, за Германия, Швеция и други страни. Така че това е тема от ин, общо европейски интерес. Това ще го посочим в писмото и се обръщам към комисията за засилено сътрудничество между нас и вас по този въпрос. И наистина ви призовавам да отчетете и стратегията за Балтийско море следващия път, когато обсъждаме темата. Това приемливо ли е за всички? Добре, благодаря. Благодаря и на вносителката на петицията и поздрави към Дания. Благодаря, госпожо председател. Това е господин Яр. Наистина смятам, че трябва да останем в тази мрежа по отношение на аквакултурите и рибарството и трябва да преценим дали сме удовлетворени от прилагането на тези норми или не. Спомням си един предишен случай за неудовлетвореност по едно такова направление направление. Да, частично може би, но по отношение на целия рибарски сектор и във връзка с аквакултурите. Председателката, добре, благодаря. Ще изпратим писмо и на комисията Агри, комисията Пеш и ще помолим колегата да повдигне а, тази тема в рамките на мрежата по петиции, защото това е тема, която заслужава внимание. Чудесно, благодаря ви лек път ви желая обратно към Дания. А сега преминаваме към точка 16, 1 и 2 представянето на проучване във връзка с смяната на лятното и зимно часове време, директивата от 2000-та година, последваща оценка. Представителят на ERPS вероятно е тук. Чудесно, давам ви директно думата. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви първо за възможността да представим проучването си за лятното часово време в Европейския съюз. Казвам се Ирмгард Англмайер и работя за службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания. Изследването бе проведено по искане на Комисията по правни въпроси. Комисия Юри ни помоли да анализираме въздействието на лятното часово време върху енергетиката, економиката и здравето на гражданите. Разполагате в, на входа на залата с екземпляри от проучването ни на хартия. Първоначално ще се спра върху лятното часово време в общоевропейски контекст. След това ще говоря за въздействието му върху отделни отрасли. Ще се спра и върху нагласите на общественото мнение. В заключение ще очертая няколко възможни сценария. Идеята на лятното часово време е да се възползваме от дневната светлина. Затова за него се говори и като за часовото време, което ни спестява дневна светлина. През лятото обръщаме часовника с един час напред, а в края на октомври го връщаме обратно с един час назад. Лятното часово време само по себе си засяга всеки европейски гражданин. Тази тема често се обсъжда много емоционално. Тя е предмет и на много петиции, с които е бил сезиран Европейският парламент, както и на запитвания от страна на гражданите. Лятното часово време е регламентирано от Директива 2000 наклона на черта 84 това е една от поредица директиви за лятното часово време. Тя е прията по процедурата за съвместно вземане на решения и е транспонирана в националното законодателство към края на 2001. Но не тази директива въвежда лятното часово време в Европейския съюз. Става дума за хармонизиращ акт, за правно основание е избран член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз, който урежда предприемането на мерки за хармонизирането на законодателството с цел подобряване функционирането на вътрешния пазар. В повечето държави има индивидуални дълги традиции във връзка с лятното часово време. Германия, например, го въведе към края на Първата световна война. Повечето държави членки възродиха лятното часово време между 70-те и 90-те години, поради три основни причини. Една от тях е енергоспестяването. Нека ви припомня петролната криза през 70-те години. Друга причина бе възползването от дневната светлина, за да могат хората и вечер да могат да извършват дейности. Освен това, третата причина бе хармонизиране на часовото време с други страни, сред които са и търговски партньори на съответните държави. Тези причини всички по някакъв начин са закрепени в националните закони. В миналото държавите членки имаха свой график за лятното часово време, което бе проблем за транспорта, комуникациите и търговията. Първите опити за хармонизиране от страна на комисията започнаха през 1975 година. Бяха необходими обаче 25 години и 9 директиви, за да се постигне пълна обща европейска хармонизация на режима за лятното часово време. Няколко думи за международния контекст. Към момента лятното часово време се спазва в над 60 държави по света, най-вече в индустриализирания свят предимно в Северна Америка, Австралия и Европа, до някъде и в Близкия изток. В Европа само 4 държави не спазват лятното часово време. Това са Исландия, Беларус, Русия и Турция. Всички други европейски държави връщат часовника с един час напред през лятото по график синхронизиран в целия Европейски съюз. Какви са последиците от лятното часово време за различните отрасли? Както може би допускате, има стотици публикации и проучвания по тази тема. Европейската комисия също е анализирала потенциалното въздействие на лятното часово време върху економиката и общественото здраве в редица външни проучвания. През 1999-та комисията направи оценка на въздействие на вечерието на приемането на настоящата девета директива. През 2007 комисията излезе с доклад за наблюдение. Целта на този доклад бе да се направи проверка на констатациите от 2007 година. Службата за технологическа оценка в германския Бундестаг предоставя консултации на Бундестага във връзка с научни и технологични промени. Тази структура взе доклада за наблюдение на комисията като отправна точка за мащабен научно-изследователски проект, чието констатации бяха публикувани през пролета на 2016. Това е най-всеобхватното научно изследване, правено някога по въпроса. В него се прави анализ на фактите, както научни, така и ненаучни, които са били констатирани от 2007 година насам. Прави се също така и сравнение с заключенията на комисията от 2007. Защо е особено ценно това изследване? Защото в него се възприема критичен подход към методите, използвани във всяко едно изследване до тук. Обикновенно методите, използвани при научните изследвания, както и външни фактори, са едно обяснение за това, защо различните изследвания стигат до различни констатации. В своето проучване ние се основаваме на проучването на германския Бундестаг. Допълнихме го също и с констатации от наскоро публикувани изследвания. Разглеждаме въздействието на лятното часово време върху вътрешния пазар, енергетиката, селското стопанство, безопасността и здравето. Ще се спра само върху вътрешния пазар, енергетиката и здравето. Вътрешният пазар заслужава вниманието ни, тъй като, както казах вече, основната цел на директивата е да се гарантира неговото безпрепятствено функциониране. Ползите от директивата за лятното часово време за вътрешния пазар може и да не са явни на пръв поглед, но ако няма хармонизация, вероятно ще има и много високи разходи. Комисията разгледа този въпрос в едно проучване от 2014 година и заключи, че липсата на синхронизация ще доведе до по-ниска производителност и по-високи разходи на вътрешния пазар. В областта на енергетиката има много научни изследвания по въпроса за това дали лятното часово време допринася за енергоспестяването. Констатациите се разминават. Положението в различни държави е различно тъй като има различни климатични дадености, има разлики в нагласите, както и в местоположението на отделните държави. В две изследвания се стига до проучване, до заключението, че може да има известни економии на електроенергия, но само в домакинствата, не в промишлеността. Има едно проучване от 2016 година, според което средният размер на енергоспестяването е 34% от общия размер на енергопотреблението. По въпроса за въздействието на лятното часова време върху здравето. Тук се намесват много фактори. В дългосрочен и краткосрочен план има както положителен, така и отрицателен ефект върху здравето. Положителният ефект се състои в това, че хората по-дълго са навън, т.е. могат да спортуват и да са на чист въздух, тъй като по-дълго могат да се възползват от дневната светлина. Освен това, слънчевата светлина е основен източник на витамин D за организма. Един от най-често цитираните аргументи във връзка с общественото здраве обаче е нарушаването на естествения биоритъм на хората поради смяната на времето. Ефектите от това може да се сравнят с лек джетлек, когато прекосяваме различни времеви зони. Нарушава се биологичният ритъм на хората, поради което те се лишават от сън и могат да са по-малко концентрирани и по-бързо да се изморяват. На организма са му нужни няколко дни, за да се приспособи към промените. Биологичният часовник обаче, така показват проучванията, се нагодява по-бавно. Някои хора пък дори изобщо не могат да се приспособят към промяната в времето. Вероятно, разискванията за въздействието на лятното часова време върху човешкото здраве ще продължат и в бъдеще, тъй като тази година Нобеловата награда за медицина бе присъдена на трима американски учени, които проучват въпроси свързани с биологичния ритъм и връзката му с времето. Какви са нагласите на общественото мнение? До момента нито една държава членка не е изискала промени, но са внесени вече редица петиции в европейски и в национални парламенти, в които се изисква премахване на лятното часово време. Трябва да подходим сериозно към такива искания, но от друга страна нямаме и достатъчна информация в общественото пространство. Последното проучване на Евробарометър е от 80-те и 90-те години, когато държавите членки не бяха все още 28 проучвания в отделни държави членки сочат, че хората в Германия и в други държави са изключително недоволни от настоящия времеви режим. Подети са редица национални инициативи, както граждански, така и на ниво парламенти. Мнозинството от гражданите обаче не дават израз на позицията си. Не знаем дали са доволни от настоящия режим или не. Не знаем също така какво биха предпочели онези, които са против а, настоящия режим. Не знаем а, на кой времеви режим биха заложили те. Дали искат, например, през цялата година да сме на лятно часово време или на зимно. Преди да вземем решение в полза на едното или на другото, трябва да видим какво ще е въздействието от гледна точка на часа на изгрева и на залеза в отделните държави и членки. Може да има разлики между отделните държави в зависимост от времевата зона, местоположението на страната в тази зона и географската ширина, на която се намира може да има сериозни разлики в течение на годината. Направили сме проучване на такива разлики в Атина, Виена и Стокхолм. В приложението към проучването има и таблица с данни по въпроса, за отделните държави членки. По настоящото законодателство държавите членки нямат възможност за неучастие в механизма по директивата. Това би било в нарушение на европейското законодателство. Всяка една промяна в настоящия режим ще изиска и промяна в действащото законодателство. Има три възможности. Да се запази настоящият режим, да се отмени директивата или да бъде изменена. Няколко думи за отмя... отменянето на директивата. Тя е вече транспонирана в националните законодателства, така че дори да бъде отменена, няма автоматично да се сложи край на лятното време. Ще се сложи край на хармонизацията и компетенциите ще се върнат в ръцете на държавите членки. Ако бъде отменена директивата, държавите членки ще могат да решат дали да запазят лятното часово време и ако да, при какъв график. Ако се отмени директивата, т.е. ще се стигне до разпокъсаност т.е. до нарушения на вътрешния пазар и до неудобства за гражданите и за бизнеса. Ако бъде изменена директивата, то държавите членки ще имат възможност за неучастие. Подобен механизъм се прилага, например, в САЩ, но малко държави се възползват от него. Някои предлагат законодателството да се измени така, че да няма вече смяна на времето в целия Европейски съюз. Но по този сценарий трябва да помислим за това до какво ще доведе той от гледна точка точка на изгрева и залеза във всяка държава членка. За да няма нежелани ефекти, някои държави членки могат да вземат решение по силата на националните си компетенции за смяна на времевата зона. Не на нас се пада задачата да наложим някакъв сценарий за бъдещето. Задачата ни бе просто да анализираме действащата директива, както и да направим анализ на различните области, върху които оказва въздействие лятното часово време. С други думи, нашата задача бе просто безпристрастно да се включим в дебат. Благодаря ви и съжалявам, че се изказвах малко по-дълго. Благодаря ви. Засегнахте много теми, с които изобщо не бях наясно. Например, не знаех, че ще има толкова тежки последици от връщането на компетенции в тази област на държавите членки. Това би предизвикало пълен хаос. Някои биха прилагали лятното часово време, а други не. Сега, нека преминем към петиция 2558 за премахването на лятното и зимното часово време в Европейския съюз. Сред нас е вносителят господин Шарфенорт. Имате думата за 5 минути. Благодаря ви. Харесва ми Европейският съюз и наистина ви благодаря за възможността да се изкажа тук пред вас. Толкова много хора са обезверени от така наречената брюкселска демокрация. Тя често се визира в медиите. Поне така се гледа на Брюксел в Германия и другаде. Според мен, лятното часово време бе едно погрешно решение, но за жалост оставам с впечатлението, че това решение вече не може да бъде отменено, което наистина говори за нефункциониращи бюрократични структури. А би трябвало да проявяваме повече уважение към гражданите и да се опитаме да се преборим с тяхната обезвереност. Не се взема предвид, че економическите ни параметри се влушават поради смяната на времето. Най-тежки са последиците две седмици след смяната, тъй като хората тогава са уморени, което се отразява върху производителността. Поставяме на карта конкурентоспособността си спрямо други държави, в които няма различни времеви режими, най-вече бързо развиващите се такива. Освен това, и децата се нуждаят от сън. Ако вечер по-дълго е светло, то на другия ден те стават по-трудно Влушават се успеваемостта им в училище, което също се отразява на економиката. Освен това, когато на човек му липсва сън, той е и по-агресивен. Виждаме как в момента обществото ни става все по-агресивно. Винаги ще има хора, които не са доволни от политически решения, но мнозинството не са доволни от лятното часово време. Затова предлагам да се въведе общоевропейска компромисна времева зона, някъде по средата между лятното и зимното часово време. Така всички ще бъдат доволни и няма да се наложи нито една от двете страни. Благодаря ви. Представителката на комисията е Морна Бьолкхолм. Много шведски ми звучи това име. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Благодаря ви, че включихте тази тема в днешния си дневен ред. Благодаря и на вносителя на петицията. Запознахме се с всички петиции по тази тема. Взехме предвид и загрижеността, изразена от гражданите в тях – благодаря и на службата за парламентарни изследвания на Европейския парламент за отличния преглед, който направихте на най-новите изследвания в тази област. Представихте също така и контекста, в който бе приета настоящата директива. Европейският съюз и комисията никога не са възнамерявали да въведат лятното часово време. Настоящата директива е само мярка за хармонизиране за привеждане в съответствие един с друг на различните действащи национални режими с цел избягване на проблеми на вътрешния пазар. Както вече бе упоменато, решението за въвеждането на стандартен времеви режим спада към компетенциите на държавите членки. Към момента в Европейския съюз са приложими три времеви зони. Комисията даде отговор и на редица въпроси, поставени от членовете на Европейския парламент. В отговорите си потвърдихме, че в момента разглеждаме въпроса за лятното часово време, като се стремим да се запознаем с всички налични факти. Следим също така и промените в отделните държави членки. Отблизо следим също и реакцията на гражданите. И във връзка с това наистина благодаря за представеното допълнително проучване. То ще ни е полезно в процеса на размисъл, който ни предстои. Ще са ни полезни и петициите, както и становищата на евродепутатите. Искаме разискванията да се основават на факти, както и на представителни позиции от целия Европейски съюз. Благодаря ви още веднъж. Ще вземем предвид днешните дебати при по-нататъчната си работа. Благодаря ви. Казахте, че през 2017 година ще преразгледате въпроса. Месец и половина остават до края на годината. Кога ще се свържете отново с Европейския парламент по въпроса. Представителката на комисията. В момента се извършва анализ. Към момента не мога да ви кажа точно кога ще приключим работа по него. Напълно сме наясно какъв ангажимент сме поели спрямо вас, но все още не сме приключили работа по анализа. Осъзнаваме ангажимента, който сме поели но до края на тази година наистина остава много малко време. Цитирам само това, което каза госпожа Буч през октомври 2016 година. Тогава госпожа комисаря каза, че до края на 2017 година ще приключите с анализа си, но към момента все още не сте приключили. Думата имат колегите, госпожа Алкен. Затруднена съм малко в момента, защото аз обичам лятното часово време. И достатъчно съм стара, за да си спомням кога бе въведено то. Тогава наскоро се бяха родили двете ми малки деца. Трудно ни беше да ги убедим вечерно време, че трябва да си легнат, защото все още грееше слънцето. Но това бе единственият проблем. В Дания можем наистина да се възползваме от лятното часово време. Ако бях финландка, може би щеше да ми е безразлично дали има такова време или не. Ако сте в държава, където няма чак толкова голяма разлика между лятото и зимата, то лятното часово време е чудесно. Бе казано, че се е увеличила агресивността в резултат от въвеждането на това време. Но какво става, например, в Испания и Португалия? В Португалия се следва стандартният модел, но в Испания бе наложено централно европейското време. То бе наложено още по времето на Франко. Става дума само за един час разлика. Два-три часа биха били прекалено голяма разлика, да не говорим за пет, но в случая става дума само за един час. Знам, че съм много емоционална във връзка с лятното часова време, привърженичка съм му, но много емоционални са и противниците му. Доколкото знам, тяхната загриженост е преувеличена. Това се твърди в някои проучвания поне. Съжалявам, че се приспособихме към британския модел. Така, когато се върнем към зимното часово време, не можем сутрин да се радваме повече на светлината. Много е хубаво през лятото, когато се радваме на светлината вечерно. Мисля, че зимното часово време трябва да се въведе през септември, а не както е сега през месец октомври. Така човек ще може да се възползва от светлите утрини. Благодаря. Знаем какво гласи една песен. Summer time and the living is so easy. Лято и животът е толкова лесен. В uh, Страсбург, например, все още се използват старомодните едисонови осветителни кружки. Въведохме енергоспестяващи кружки, за да економисваме енергия. А моите приятели в Финландия ми казаха, че там се използват осветителни тела ЛЕД. А тук в парламента все още не сме осъзнали, че Едисоновите кружки вече не се използват. Видях, че се използват в сградата ни в Страсбург. Петър, ти какво имаш да кажеш по въпроса? Благодаря, благодаря за проучването, благодаря и на вносителя на петицията той излезе с добро предложение за компромис, за да не се налага нито една от двете страни. Това е една нова форма на компромис. Може би трябваше да се приложи този модел и при сформирането на коалицията в Берлин. Може би, ако не се наложи нито една страна, в крайна сметка ще са доволни всички. Но, нека продължим сега по-сериозно. Онова, което най-много ядосва хората, е промяната в часовото време връщането а, с един час назад или напред на часовника. Поне това най-много ядосва хората в моя избирателен район. Трябва да се избегне промяната в часовото време, независимо от това към какъв модел ще преминем лятно или зимно часово време. В края на миналото столетие бе въведен този режим с цел енергоспестявания. Междувременно сме наясно, че основните аргументи на времето са били от економическо естество. Сега е ясно, че от економическа гледна точка няма никаква полза от този режим. Ефектът върху економиката е почти нулев. По някои точки съм съгласен с вносителя на петицията. Първо, трябва да се запази хармонизацията. Трябва да се намери общо европейско решение. В никакъв случай не бива да се стига до разпокъсаност. Не трябва, ако премина през три държави членки, постоянно да си сменям часовник. Освен това, комисията трябва да прояви малко повече смелост вече има внесени петиции тук в Европейския парламент, сформирана и група за действие, която е против промяната в времевия режим. Затова нека комисията прави малко повече смелост. Въртим се в кръг. Постоянно говорим за едно и също. Да, бихме могли да променяме времевия режим, бихме могли и да не го променяме и никога не се стига до окончателно решение. Не бива да оставяме държавите членки да се оправят сами. Трябва да запазим хармонизацията, но трябва да сме наясно дали искаме да избегнем промяната във времевия режим. В такъв случай трябва да вземем решение за това какво да възприемем лятното или зимното часово време. Защото в момента като че ли просто изчакваме и в крайна сметка нищо не се получава. Трябваше до края на 2017 година комисията да приключи анализа си. Сега явно не смята, че въпросът е толкова спешен. Затова наистина я призовавам да излезе с конкретно решение. Така държавите членки най-накрая ще трябва нещо да направят. Радвам се, че правната служба в крайна сметка постанови кой какво може да промени. Сега поне с това сме наясно така че комисията, ако желае, може да промени директивата. Държавите членки трябва да дадат своето съгласие. Нека оставим петицията отворена. Мога да успокоя вносителей. Разбира се, че може да се внесат промени. Не могат да се променят само законите на природата, но всичко, което е създадено от човека, може и да бъде променено също от него. Това въжи и за времевия режим. Една молба към комисията. Нека не Изхождаме от въпроса за това да запазим ли лятното часово време или не. Нека просто вземем решение да премахнем смяната прехода към лятно или зимно часово време. Това най-много ядосва хората. Нека вземем решение за един или другия времевия режим, лятно или зимно часово време. Аз лично предпочитам лятното. Благодаря на вносителя на петицията. Предлагам да я оставим отворена и нека комисията прояви повече смелост. Опитайте се да излезете с предложения към държавите членки, за да могат те най-накрая да застанат на някаква позиция по този проблем. И още един последен коментар. Много дълго време бе необходимо, за да се постигне съгласие в Европа за промяната във времевия режим по два пъти годишно. И разбира се, не бива сега този модел отново да се обърква изцяло. Нека вземем решение за едното или другото часово време. Аз лично бих казал, че можем завинаги да ползваме лятното часово време. Нека оставим петицията отворена. тук в парламента, надявам се с подкрепата на нашата председателка, ще се опитаме отново да внесем резолюция. Така въпросът ще може да бъде обсъден в парламента. Повтарям още веднъж, няма никакво економическо въздействие, проистичащо от ползването на тези два режима. Съображенията за тяхното въвеждане са по-скоро политически. Нека изслушаме хората, нека знаем първо какво искат те, за да вземем след това своето решение. Благодаря, Петър. Сега давам думата отново на господин Шарфенорт. Благодаря. Нямам наистина какво да добавя. Добре би било да се премахне смяната на времевия режим. Ако може, по-бързо. Благодаря ви. Благодаря ви, че пропътувахте дългия път до тук. Нека сега се опитам да обобщя. С нетърпение очакваме отговора на комисията по въпроса. Наближава краят на 2017 година. Допускам, че комисията ще излезе със своя отговор в началото на идната година. С нетърпение очакваме този момент. Нека оставим петицията отворена и изчакаме резултатите от анализа на комисията. Мисля, че това е напълно в съответствие и с онова, което каза Петър. Мога да ви уверя, че тук в парламента Темата се обсъжда изключително оживено. Разговаряла съм по нея с толкова много колеги. Много колеги са се опитвали да лобират спрямо мен по въпроса, независимо от политическата си принадлежност. Аз пътувам по целия свят, сблъсквам се с времеви разлики от по 7 часа един час два пъти годишно за мен не е нещо кой знае какво, но за други хора явно се оказва проблем. Затова нека изчакаме отговора на комисията. Благодаря ви, благодаря най-вече на вносителя на петицията. Мога да ви уверя, че и след като се завърнете вие в Германия, ще продължим да работим по тази петиция. Има вносители на други петиции, които са на едно мнение с вас, други представляват противниковия лагер но ще продължим да работим по въпрос. Благодаря и на представителката на комисията. Сега ще трябва да ви напусна. Ще ме замести тук на председателското място нашият заместник-председател. Нека направим съвсем кратко прекъсване, след което веднага ще продължим. Slovak language now. máme posledné. Уважаеми приятели, сега продължаваме нататък към последните две петиции, които са предвидени. Ще започна с петиция 2664 от 2013 година Доколкото разбирам, вносителят на петицията не е тук. Ето защо бих искал да помоля представителят на комисията, господин Валмари или госпожа Бариос, да направят своето изказване. Кой присъства от представителите на комисията? Вносителят на петицията не е в залата. Ето защо ще помоля представителят на комисията да вземе думата. Има ли представител на комисията? Чудесно, заповядайте. Sorry, uh, Mr. Valmar is a representative. Господин Валмари представлява външната служба на Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря. От страна на службата за външна дейност ще отбележа няколко думи за общия контекст на петицията и може би кратка информация за това как се развиват нещата от внасянето на петицията от 2013 година и след това 2015 година. Както знаете, в екваториална Гвинея ситуацията по отношение на политическите свободи и права не се е променила драстична. Има някои дребни инициативи, по отношение на режима от 1990 година и в последно време не се променят и ситуацията с правата и свободите остава доста тежка както е представяно редовно като информация от международни организации. Положението с правата на човека, политическа свобода и остават силно тревожни. Политическата опозиция има много ограничено въздействие По този начин в екваториална Гвинея има турмоз, насилие и заплахи. Няколко думи по-конкретно и за лицата, които са засегнати от петицията. В исторически план опозицията е в изгнание и а, много а, писма са изпратени до Малабо, но не е постигнато в крайна сметка споразумение за връщане от а, изгнание, защото се, имаше опасения, за режима. По отношение на Габриел Асане, един от вносителите, това лице се връща в екваториална Гвинея, но не може да действа като част от опозицията, защото партията му е подложена на много ограничения, а той лично е под различни обвинения и под домашен арест и а, по този начин няма как да се излучат и други кандидати едно от последните събития, които имат голямо значение в политическото пространство. Вероятно знаете, че през 2006 година бяха проведени президентски избори. И опозицията бойкотира изборите които бяха спечелени от президента, който вече е на власт 37 години, имаше прояви на насилие спрямо гражданското общество и опозицията. Освен това, в долната камера на Сена имаше проведени избори и общински избори на 12 ноември изборите протекоха в един сравнително мирен контекст. Имаше мисия наблюдатели от Африканския съюз и от общността на португалоговорящите страни имаше нарушения в гласуването от страна на опозицията и управляващата партия, която спечели с категорична победа. Може би сте запознати с резултатите. Те показват категоричната победа на партията на президента която спечели всичките 55 места в Сената и 99 от 100 в събранието. И така, съвсем накратко, това е описанието на последните политически развития и положението с правата на човека в екваториална Гвинея след внасянето на петицията. Нека отбележа, че Европейският съюз продължава да работи ангажирано с правителството в Екваториална Гвинея при всяка евентуална възможност и изразява тревогата си по отношение на положението в Екваториална Гвинея. Насърчаваме правителството да предприеме решителни стъпки, за да се подобри положението по отношението на политическата свобода, правата на човека, политическото пространство и свободата на изразяване като цяло. Благодаря. Някой я. Благодаря, казва председателят. Бих искал да се обърна към колегите. Имате ли някакви коментари? Очевидно не. В такъв случай предлагам следното по отношение на тази петиция. Положението е много сложно, то е с много политически нюанси и се опасявам, че нашата комисия по петициите няма как да промени положението. Ето защо предлагам да изпратим писмо до испанските власти и да ги информираме относно проблема. Изпратихме писмо и до госпожа Могерини, където очертаваме петицията и проблема. След тези стъпки ще затворим петицията, защото вероятно това е максимумът, който можем да направим по този въпрос. Виждам, че кимате утвърдително. В такъв случай нека процедираме по този начин. Преминаваме към последната петиция 405 от 2017 година която се е внесена от господин Сезар Дел... Рело от Испания. Имате думата за 5 минути. Estimados miembros de esta Cámara, quiero en primer lugar agradecer... Почитаеми членове на комисията, искам да ви благодаря за поканата да представя тази петиция, която отправих преди няколко месеца към парламента. Става дума за погазването на човешкото право в Либия. Нека представя конкретните подробности. Цитирам. Страданието на мигрантите задържани в Либия е скандално покушение срещу човечеството. Европейския съюз има политика. Той помага на либийската брегова охрана да задържа мигранти в Средиземноморието. Това е нечовешко. Ситуацията може да се подобри само ако се подобрят условията при задържане. Това не са мои думи, на Заитрат Алхаис, който оглавява Върховното представителство на ООН за правата на човека. Каза го на 14 ноември. Аз съм събрал много свидетелства и образи, които показват отвратителните престъпления срещу мигрантите, извършвани в Либия. Аз разбрах, че моето задължение е да заклеймя тези факти. Има много доказателства, които доказват какво се е случило. Има и заклеймяване от страна на Международната организация по миграция, ООН, Международ... Amnesty International, както и Human Rights Watch. Що се отнася до тази петиция, тя има подкрепата на различни организации, които винаги са защитавали правата на човека по маршрута в Централното Средиземноморие. Това са Лекари без граници, Оксфам, Югентретен, Sea Watch, Проактива Open Arms. Някои от тях също са писали до вас. Уважаеми дами и господа, това, което се случва в Либия, заслужава вашето внимание. Става дума за преследване, насилствен труд, произволни задържания, убийства, сексуални посегателства и изтезаване на мигрантите от областта под Сахара. Съгласно един документ, изпратен на Министерство на външните работи на Германия от собствения им посланник в Нигер, условията за мигрантите и бежанците в Либия са по-лоши, отколкото в концентрационен лагер. Около половин милион мигранти са на територията на Либия, съгласно Международната организация по миграция. Става дума за стотици хиляди, които са в Либия в тези центрове за задържане, които са заклеймени като пазар за роби. Освен това, наскоро имаше репортаж по щатската телевизия CNN. Видя се, че там наистина се провеждат търгове за хора в Либия. Това е робство пред вратите на Европа. Имаме също така и проучването на Оксфам от 9 август 2017 година, озаглавено Ти вече не си човек. Нека да чуем някои от свидетелствата, събрани в Либия. Те също са част от този доклад. Чили на 18 години от Гамбия. Говори за изтезанията, които е претърпял там. Когато пристигнах в Либия 2016 година, ме отвлече една престъпна група и ме хвърлиха в затвора Зовара в Събрата, където останах три месеца заедно с други задържани. Даваха ни храна веднъж дневно, непрекъснато ни измъчваха. Ръцете ми бяха вързани на гърба и Висях от въже, провесено от тавана. Непрекъснато ме удреха по главата. Джуд на 25 години от Нигерия казва следното. Даваха ни храната през един процеп във вратата. Понякога идваха и ни унижаваха, накарах, ни да се съблечем и ни хващаха за ушите. Когато бях твърде изморена за работа, е, войниците влизаха, караха ни да легнем на земята и биеха всички с пръчки. Видях колко хора бяха ранени, някои от тях стигнаха до болницата, други никога не се върнаха. Така че ние трябва да говорим за беженския поток, пристигнал в Европа за мигрантите през Средиземноморието над 180 хиляди 2016 година. Същевременно се плаща на италианската и либийска брегова охрана. Знаем, че ООН също наскоро критикува, както и много други международни организации – трябва да се отчетат престъпленията в Либия. Трябва да го направи международната общност. Либия всъщност е една провалена държава и аз питам този парламент, възможно ли е да се прави такова възлагане на външни услуги дългосрочно на границите на Европейския съюз? Нима се мисли за някакъв вид шантаж. Също така, има ли се предвид, когато се дават пари на Либия въоръжения конфликт, тъй като Либия се намира именно в такъв конфликт? Може ли парламента да одобри непрекъснатото пряко и непряко финансиране на въоръжени групи? Също така, законно ли е да се финансира правителство, което няма нито социална подкрепа, нито териториален контрол на собствената си държава? Гарантират ли се правата на човешките същества там? Гарантирано ли е връщането на тези мигранти на място, където техните права ще се зачитат? Позволете ми с тази петиция да обърна внимание на ужасяващите условия в центровете за задържане в Либия, където се оказват мигрантите. Също така трябва да сигнализирам, че и НПО са били нападани от либийската брегова охрана. В някои случаи имаме и загуба на човешки живот в морето. Що се отнася до спасените мигранти, прехвърлени към Италия, тази година тяхната бройка ще бъде по-ниска, така че целта се изпълни. Но каква е цената? Не трябва ли да се мисли за някакви альтернативни пътища за тези хора? Това са човешки същества, които загиват в морето и освен това, живота на хиляди мигранти е застрашен на либийска територия. Те всички са измъчвани и убивани от различните престъпни трафиканти. Но няма кой да документира всичко това. Става дума за хуманитарен проблем с огромен мащаб. За ценностите, на които се основават тези институции – Лисабонският договор отчита основните ценности на Европейския съюз, зачитането на човешкото достоинство, демокрацията, правата на човека. Необходимо е да се затвърждава мира. Европа не може да остане мълчалива. Защото направили го, това значи, че става съучастник. Необходимо е да се поясни какво се случва систематично в Либия – как там непрекъснато се потъпкват правата на човека. Трябва да се борим за това засегнатите да бъдат спасени и да бъдат насочени към трети страни, които са сигурни страни. Трябва да се сложи край на тези мрежи за трафик на хора. Само по този начин Европейския съюз ще бъде водещ в защитата на правата на човека. Благодаря ви много. А сега ще поканя и следващия участник в дискусията да представи позицията си. Господин председател, уважаеми дами и господа, позволете ми да започна като направя едно пояснение, така че няма да има превратно тълкуване – Това, което се случва с мигрантите в Либия е скандално. Наистина, тези центрове за задържане са скандални. Третирането на мигрантите там, робството, за което стана дума, за съжаление, е заклеймявано неведнъж. Всичко това е посегателство срещу човешкото достоинство и съвест. Ние сме абсолютно съгласни и също така смятаме, че трябва да се подаде важен сигнал. Но не по-малко срамно е, че имаме толкова голям брой мигранти загинали в морето. 2015 година над 3700, 2016 над 5000, над 2000 само през 2017 година до сега. Нека не забравяме откъде тръгна нашето усилие. Спомнете си през април 2016 година какво се случи с корабите около Сицилия, над 800 удавени в морето. Всички тогава бяхме възмутени и искахме да направим нещо. Също така искам да напомня и условията, при тези пътувания в морето. Много често мигрантите бъдат карани да се качват на надуваеми лодки, за да прекусят цялото море. Те са принудени да го правят и това е престъпно. И като казвам, че е престъпно, е ясно, че то също така е срамно и ние трябва веднага да предприемем действие. За съжаление, в либийската пустиня не знаем какво се случва, защото няма достатъчно надежни данни до този момент, но можем само да си представяме брой на жертвите. Освен това имаме и въоръжение, конфликт, раздробяването на страната, което продължава и това води и до трагедията на мигрантите в тази страна. Какво може да се направи? имаме два варианта. Единият е да се каже, че в Либия всичко е една голяма каша и нищо не може да се направи. Ние нямаме достъп до достатъчно силен политически лост, за да решим проблема там. Питам се обаче каква би била реакцията на международната общност, ако реагираме по този начин. Има и друг вариант. И то е да се използват всички средства на наше разположение, за да се опитаме да помогнем на хората. Ясно е, че ние избрахме този втори вариант и в момента го изпълняваме. Следваме стратегия, която има за цел спасяването на човешкия живот, защитата на мигрантите и стабилизирането на Либия. Всичко това е в центъра на нашите усилия. Имаме и фонда за спешни действия за Африка. Беше одобрен в Лавалета 2015 година. Програмата е за внушителна сума. 162 милиона. 120 от тях са заделени изрично за защитата на мигрантите и стабилизирането на приемната страна. Какво разбираме ние под защита? Използваме изпълнителната агенция, както и данните на комисаря за бежанците и Организацията по миграция. Ние предлагаме на мигрантите, още когато слязат от лодките, грижи. Също така века ПБОН и ОМ – определят кои са най-уязвимите мигранти, за да могат да бъдат изпратени към страните си по происход със съответния финансов пакет. Международната организация по миграцията и ВКПБ ООН работят и в центровете за мигранти, като Целта е хората да намерят изход. Всички усилия са насочени на там. Използваме и програмата за доброволни връщания и реинтеграция. Всичко това е придружено от непрекъснати опити за контакти с либийските власти, които контролират тези центрове. Нашите партньори имат достъп до центровете, опитваме се да оказваме натиск, така че да се премине от центрове от затворен тип към центрове от отворен тип. Използвам възможността да се обърна към Европейския парламент. Ние скоро е, знаем, че ще има такава мисия на парламента – Нека се възползват депутатите от тази мисия, за да настояват за отваряне на центрове не от затворен тип. Също така ние говорим за създаването на тъй наречените безопасни места, където да отидат най-уязвимите мигранти например да се използват приемни семейства, приемни общности. Това е малка стъпка, тя е ограничена, но е нещо, което искаме да доразвием в Либия. Стабилизирането на приемната общност е друг наш приоритет. Имам предвид самите общини. Те би трябвало да могат да приемат мигрантите при добри условия да предоставят основните необходими услуги, както на либийците, така и на мигрантите. Това всъщност са по-традиционни дейности – предоставяне на вода, на здравни грижи, на образование, както и на санитарни принадлежности. И накрая Скоро с Италия ще подпишем програма за управление на границите, която също има множество елементи. Те включват, например, обучение на либийската брегова охрана, за да може тя да бъде много по-професионална от това, което е в момента, тъй като по-настоящем тази охрана наистина не може да работи достатъчно професионално за спасяването на мигранти от морето. Това е също проблем, по който искаме да предприемем действие. Искаме, когато мигрантите бъдат спасявани, да бъдат третирани по съответния достоен начин. Има още един елемент и това е борбата с трафикантите и търговията на хора. Ясно е, че трябва да се борим с тях. Ние сме съгласни. И накрая, ние не финансираме либийското правителство, ние не финансираме милиците, нито пък центровете за задържане в Либия. Ние предоставяме финансови средства, за да може да се помогне непосредствено на мигрантите в тези центрове и също така местната общност да може да разчита на достойни условия, така че да е в състояние да защити мигрантите. И тъй, господин председател, господин вносител на петицията, ще кажа, че с една дума ние сме решили да действаме, тъй като бездействието не е решение. Дякуем тиш. Много ви благодаря. Благодаря, господин Филори, за вашето изказване. Високо оценяваме дейността ви. Госпожа Албиол има думата. Заповядайте. Gracias bueno, primer lugar, me sabe mal que haya tan... На първо място се очудвам, че има толкова малко колеги, когато се правят толкова е, важни свидетелства. Видяхме и такива потрясаващи образи. Мисля, че всичко това беше много интересно и трябваше да има повече присъстващи. Ние се отнасяме много критично към миграционните политики на Европейския съюз, които се основават на депортация, центрове за задържане и гранични действия. Вносителят на петицията представи много добро обяснение какво се случва с екстернализирането на границите. Европейския съюз плаща на трета държава, така че тази трета страна да се грижи за мигрантите и те се превръщат в едни е, затворнически надзиратели за тях. Европейския съюз предпочита да плаща. Това са споразумения с трети страни, където много често няма никакви гаранции за човешките права. Споразумения, например, с Марокко, с Турция и с Либия, което е най-тревожното положение. Чухме 162 милиона за страна, която е всъщност провалена държава, в която има милиции, но не се знае какво правят и пред кого се отчитат тези милиции. Седем различни вида, изобщо не знаем и кой ги подготвя. Те всички определят себе си като брегова охрана. Не знам дали някой може да ни обясни кои са те. И след това тези центрове за задържане, които са абсолютно ужасяващи, това наистина са концентрационни лагери, където хората биват убивани, измъчвани, изнасилвани. Ситуацията е ужасна и същевременно това се финансира от Европейския съюз. Това финансираме ние и го позволяваме. Ясно е, представителя на комисията ни казва или ще се роби в Либия, или ще умират в морето. Избирайте. Не, не е това въпроса. Или ще се роби в Либия, или ще загиват в морето. Не. Има отговори. той е законен достъп до Европа. Безопасни маршрути. Тези хора трябва да могат да се обърнат към нашите посолства, за да дойдат в Европа, но проблемът е, че вие не искате те да дойдат в Европа, не искате да стъпват тук. Ето защо са такива европейските политики или да умират, или да бъдат заробвани в Либия, или да работят в текстилните фабрики на Турция. Това е реалността. Такива са политиките на Европейския съюз. Не е вярно, че няма альтернатива. Разбира се, че има альтернатива. Тези хора могат да работят при достойни условия в Европа. Аз мисля, че има отговор. Това не е първата петиция, която постъпва в нашата комисия и е свързана с мигрантите. Имахме много такива за Турция, например. Петициите постъпват, защото гражданите са загрижени и не харесват действията на нашите правителства. Имахме и страни, в които хората казваха добре дошли, на мигрантите, нещо, което е по-различно от казаното от комисията. Така че, господин председател, би било много добре тези свидетелства да постъпят в комисия Либе, защото там работим по тези теми. От друга страна, смятам, че Европейската комисия би трябвало да ни предостави докладите си по екстернализирането на границите и споразуменията като тези с Либия, как се зачитат правата на човека там. Ако може комисията да ни представи тази информация, ние ще представим на вносителя на петицията. И накрая, мисля, че ние координаторите можем да помислим за устен въпрос към Европейската комисия по тази тема. Това е една следваща стъпка, но мисля, че наистина трябва да има отговор. Благодаря ви. Във връзка с вашето изложение, бих искал да отбележа, че заседанието се излъчва директно в интернет. Това означава, че служители, асистенти, консултанти и широката общественост може да проследи на живо дискусията. Имаме писмена позиция на ЕНП в подкрепа на петицията с молба тя да остане отворена, защото това е петиция, която покрива един много съществен а, въпрос. Аз в ролята си на председател високо оценявам дейността, представена от господин Филори. И тук ще повторя, че той категорично посочи какво се финансира и какво не се финансира от страна на средствата от Европейския съюз. Аз тук съм в ролята си не само на председател, но и като представител на НП. И вярвам, че философията, че всички проблеми на Африка или на Азия могат да бъдат разрешени, като всички се преместят в Европа, не почива на разумна основа. Европа е малък континент с ограничени ресурси. Съгласен съм с позицията представена тук, а именно, че трябва да участваме активно, защото това е един сериозен проблем. Благодаря отново на вносителя на петицията. Благодаря за положените усилия и за петицията, която внасяте. И смятам, че можем да одобрим предложението, представено от колегите. От страна на депутатите и на секретарията, това означава, че ще информираме комисията за това какво е положението и ще продължим да проследяваме разговорите с либийските власти – ще изпратим тази петиция като информация на комисията Либе, както беше предложено. Освен това, ще информираме и ще поискаме позиция и на комисията АФЕТ, защото това попада в техния ресор. Господин Рело, моят, моето предложение е петицията, разбира се, да остане отворена и ще изчакаме да видим как ще се развие ситуацията от тук нататък. И нека да видим как ще протекат преговорите от страна на колегите в Либия, какво ще постигне комисията. И след известно време, когато счетем, че разполагаме с достатъчно нова информация, ще се върнем отново на петицията и ще продължим разискванията. Ще продължим да проследяваме ситуацията в сътрудничество с други комисии в рамките на парламента и Европейската комисия и ще се върнем на нея. Съгласни ли сте с предложената процедура? Добре. Уважаеми госпожи и господа, мисля, че с това достигаме края на днешното заседание. Наистина много активно работихме и продължаваме следващата седмица. Приятни почивни дни и ще се видим идната седмица. Благодаря ви.